Okay, wait for members. Dear colleagues, good morning. Добро утро, колеги. Good afternoon, actually. Всъщност, добър ден. And, uh, uh, of course, welcome. И разбира се, добре дошъл на заместник председателя или гуверньора на ЕЦБ Виктор Констанцио преди да започна диалога с Централната банка, нека да приемем дневния ред. Трябва да кажа няколко думи за междуинституционалните преговори. На 28 март имаше преговори за контрола върху паричните потоци. По правило 55 ЕКОН и ЛИБА заседаваха заедно, обсъждахме анализ, контрол на риска. Нужно е оценката на риска, да бъде включена в съответната директива. Времето за задържането на пари в брой ще бъде обсъдено. Изключения могат да се направят, ако има аргументирани случаи, които го изискват. Нужно е също да има права за съдебна защита. Сега информацията между компетентните органи трябва да протича и да има взаимовръзка между различните системи. Тази, която е, е за финансови разследвания. Има различни становища, свързани с периода за предаване на информация между компетентните органи. Има гъвкавост обаче и от двете страни. Нужно е Европейската комисия да анализира взаимосвързаността ние сме съгласни да има по-дълъг период за въвеждането. Що се отнася до запазването на лични данни, съветът поддържа становището си, записано в директивата AML. За санкциите съвета разбира, че трябва да има координирани санкции, за да не се търси форум, който е най-изгоден. Последния триалог преминаваме към представянето на годишния доклад за 2017 година. Добре дошъл на Виктор Констанцио. Това е едно особено заседание, тъй като мандата на господин Констанцио приключва на 31 май. Това е последната му поява в ЕКОН след 8 години като заместник-председател и общо 18 години като член на управителния съвет на ЕЦБ. Искам а, да благодаря за вашата роля, за приноса ви към основните действия, които предприе ЕЦБ, за да се запази интегритета на еврозоната, да се опази стабилността. Така че ЕЦБ беше решаваща институция и вашата роля в ЕЦБ също бе много важна. Благодаря ви. Благодаря за вашата работа. Желая ви всичко най-добро за бъдеще. Благодаря, господин заместник-председател. Днешният доклад на ЕЦБ, както знаете, се публикува на веб-сайта в 3 часа. Това е веб-сайта на ЕЦБ. Включва се валутната политика, економическото развитие, е, евросистемата и различните компетентности. Има писмо, което върви заедно с е, доклада, който се изпраща от председателя Драги на председателя Таяни. Там има също така и едно приложение, където се отговаря на въпроси зададени в доклада по собствена инициатива от 2016 година. Хуан Фернандес изготви този доклад. Е, имате тези документи, те са поверителни. До днес след обяд, всъщност, е, до 3 часа не бяха Нямаше възможност да се запознаете с тях. Сега вече можете. Давам думата на заместник-председателя. Знаете как работим. По 5 минути. Господин Константин, заповядайте. Благодаря, председателю. Искам да ви благодаря за топлите думи, както и за добрите пожелания, след като напусна поста си на заместник-председател на ЕЦБ. Трябва да кажа, че за мен е чест да бъда пред вас тук за последен път, за да представя годишния доклад на ЕЦБ за 2017 година, като заместник-председател на банката. Лично искам да благодаря на всички членове на комисията ЕКОН за отличния диалог, който протичаше през тези 8 години. Светът се промени значително през този период, промени се и ЕЦБ кризата и по-специално нуждата да се справим с рисковете на много ниската инфлация или дори дефлацията, доведаха до това, че трябваше да разширим своите инструменти, свързани с паричната политика, за да изпълним мандата си. Без тези дръзки политики паричният съюз може би щеше да се провали. Като активен участник в управителния съвет на ЕЦБ за 18 години, включително 8 години като заместник-председател, се гордея, че допринесох за изработването на тези политики. Трябва да ви припомня обаче, че изключителните институционални реформи, които се добавиха към минималистичната идея за паричен съюз, все още не са приключили и все още съществуват много заплахи за съществуването на този съюз. Като законодатели, вие бяхте част от тези реформи и се надявам да продължите да работите по посока един силен и успешен економически паричен съюз. През годините възложихте допълнителни отговорности на ЕЦБ. Ролята ви да извършвате парламентарен контрол всъщност е отразена и в тази революция еволюция, извинете. Вече имаме практика, след като приемате резолюция, ние да предоставим обратна връзка по годишния доклад. Както каза и председателя току-що, тази информация излезе днес на вебсайта ни своите бележки ще говоря за въздействието на нашите решения върху еврозоната и економиката на еврозоната през 17-та година. След това ще говоря за ролята на финансовия сектор за успешното предаване и препредаване на нашата валутна политика. През 2017 година все по-силен бе растежа на еврозоната, инфлацията обаче бе слаба. Все още тази инфлация се очаква бавно да расте в средносрочен план. Имайки предвид всичко това, имайки предвид, че трябва да бъдем постоянни, търпеливи и е, да гледаме предвидливо, е, трябва да рекалибрираме своята парична политика. Нужно е да има връщане на инфлационните ставки към тези, които сме си заложили. Началото на 17-та година възстановяването на економиката на еврозоната бе е, добро, но рисковете като че ли вървяха надолу. В средата на годината а, е, тласъка към растеж се поукрепи и е, нещата вървяха малко по-бързо, отколкото очаквахме. Възможността за негативни сценарии, като например дефлационни рискове, изчезнаха. Следователно, коригирахме пътя напред и премахнахме евентуални намалявания на лихвените процентите. По-късно през годината този растеж всъщност е, показа, че всичко върви към нашите цели. Независимо от това, обаче развитията, свързани с цените, продължават да бъдат слаби и мерките, които е, определят инфлацията, все още трябва да покажат, е, че ще доведат до растеж. През октомври обявихме, че ще намалим а, интензитета на закупуването на, а, на нетното закупуване на активи, като то ще спадне месечно на 30 милиарда. В същото време разширихме хоризонта на закупуването на активи до края на 2018, извинете, септември 2018 и дори след септември, докато управителният съвет не види един коригиран път на инфлация, който да отговаря на инфлационните ни цели. Освен това решихме да удължим процедурите е, е, за предоставяне на фиксирано ниво на закупуване а, поне до края на 2019 година. През цялата 2017 година паричната ни политика продължи да дава възможност за подкрепа на условия за вземане на заеми и кредити от фирми и домакинства, имайки преди всички мерки, които се взеха в средата на 2014 година и които се определиха през октомври 2017 година, въздействието върху БВП и инфлацията е 1,9% пункта кумулативно за периода 2016-2020. Нека сега да говоря за ролята на финансовия сектор при предаването на нашата парична политика. Структурата на финансиране на нефинансовия частен сектор се промени през последните 10 години. Тя играе важна роля при предаването на паричната политика към реалната економика и дава възможност за гъвкавост и устойчивост при шокове. За разлика от САЩ, където е, имаме финансиране, което почива върху пазара в еврозоната, имаме нефинансови корпорации, е, които разчитат на банките за финансиране на техните дейности. Това доведе до драматична промяна, тъй като небанковите източници на финансиране станаха много по-важни а, от началото на финансовата криза на сетне. Общите активи в инвестиционни фондове като процент от общите банкови активи се увеличиха от 16% през 2007 на 44% миналата година. Процента на банкови кредити в общият набор от външно финансиране на фирмите за 2017 година бе малко над 12%. взимаме предвид само е, инструменти, свързани с задлъжнялост, а не с дялово участие. Тогава това финансиране е само 28% миналата година мерките в сферата на валутната политика, които предприехме от средата на 2014 на сетне, имаха особено въздействие, що се отнася до предаването на информация между банките. Това всъщност предполага, че годишния растеж на кредитите на нефинансови корпорации щеше да бъде наполовина, ако ги нямаше тези а, мерки. Освен това, Нашите мерки увеличиха делът на източници на небанково финансиране в финансирането на дружествата в еврозоната, особено посредством е, програмата за е, корпоративно изкупуване. Тази програма е, доведе до излизане с все повече възможност, по-големи участие, възможности за участие в корпоративния сектор и по-големи приходи е, от облигациите. Така имаме и повече възможности за финансиране на частния сектор, което ще доведе до по-голяма устойчивост. Фирмите издават все повече облигации, което даде възможност на банките да разхлабят малко своят баланс и им даде възможност да продължат с финансирането. Нужен е един безопасен и здрав финансов сектор, за да може политиките на ЕЦБ да бъдат такива. Нека да се върна на е, рисковете за финансовата стабилност, както и макропруденциалните политики, преди да говоря за регулаторните реформи. В еврозоната финансовата стабилност е положителна през миналата година. Имаме по-добри по условия в економиката. Независимо от това има четири риска, които продължаваме да наблюдаваме и по-настоящем. Първият е риск от рисковите премии на глобалните финансови пазари. Този риск е голям, тъй като продължава да се търсят винаги все по-голяма доходност през 2017 година по цял свят. На второ място, банките в еврозоната продължават да се изправени пред недостатъчно въз... голяма възможност за печалби, тъй като има неефективност, както и лоши кредити. На трето място, голямата задлъжнялост води до проблеми, свързани с устойчивостта и в частния и в публичния сектор. На четвърто място инвестициите в еврозоната продължават да се разширяват като сектор, но продължава да се поема и все по-голям риск. Някои от тези рискове, особено тези свързани с недвижимите и имоти, трябва да бъдат гледани или решени през призмата на макропруденциалните политики а, като цяло има увеличаване на цените в някои страни, що се отнася до недвижимите имоти. Изисква се обаче и е, необходим, необходимия и коректен отговор на това посредством макропотенциални мерки. Имайки предвид несигурността, нужно е да има смесени инструменти, които могат, например, да бъдат мерки свързани с онзи, който поема кредита, както и ограничения е, в, на самите кредити Част от тези реформи не са предвидени и затова смятаме, че документите, свързани с директивата и регламента за капиталовите изисквания, трябва да бъдат разгледани и националните власти да включа това в член 458 на а, регламента за капиталовите изисквания. Това ще доведе до а, добри мерки. Ако се открива на време системните рискове и се използват съответните мерки, включително макропруденциални, това е от ключово значение за финансовата стабилност. Една сигурна финансова система може да се осигури обаче само ако имаме и съответните финансова регулация. От е, кризата на САМ, международните финансови е, регулационни текстове вече бяха преразгледани и финализирани в рамката Базел 3. Но не сме завършили всичко. Един пълен банков съюз трябва да бъде ключов приоритет, за да се осигури банковата стабилност и да се подсили системата. Европейския парламент има ключова задача тук – значително е намален риска. Съотношенията на банковия капитал сега са в добри нива. Изпълняват се е, изискванията за минимални собствени средства и съответна задължалост. Е, дълга на частния сектор е, намалява. Това, според нас, трябва да даде възможност да се водят преговори за европейска схема за застраховане на депозитите. Тук можем да предвидиме разговори в три области. Първо, да се подобри е, рамката за неплатежоспособност. Второ, да се преразглежда какво се прави за намаляване на лошите заеми. И трето, да не се допускат неудачни национални варианти и национални решения, след като се търси Европейска банков надзор. Мисля, че условията за постигане на европейския механизъм за стабилност, като е, е, предпазните мерки за наличност и за платежоспособност през за единния фонд за е, коригиране сега са постижими. Това трябва да се постигне посредством една обща и мерки за повишаване на общата, общото доверие в рамката за решаване на проблемите. Големите инвестиционни е, фирми следва да бъдат считани като кредитни институции и съответно да подлежат на европейски банков надзор финансовия сектор трябва да бъде регулиран, за да не се получава нестабилност и да се спира възможността да се прилагат на практика нашите парични политики. От 90-ти година насам вече има намаляване на растежа на производителността на труда и съответно се намаляват и очакванията за растеж в економиката горе-долу до около 1%, 1%, 1 точка. Сега се наблюдава също и по-малка по динамика в разпределението на капитала и развитието на бизнеса. Интегрираните капиталови пазари в Европейския съюз могат да допринесат за засилване на економическия растеж. Затова ние сме обявяваме за подкрепа на финансовите пазари и обединяването им в един съюз като се диверсифицират фондовете за финансиране на нефинансови корпорации в Европа, ще даде и възможност по-гладко, по-гъвкаво да се прилагат нашите парични политики. Затова призовавам всички заинтересовани страни да търсят постигането на истински съюз на капиталовите пазари. И в заключение, една от ключовите полуки от кризата е, че е необходимо да има политики и мерки, които да са взаимно допълващи се в финансовия сектор. Един стабилен банков и финансов пазар ще подобри ефективността на прилаганите мерки в паричната политика. Затова е изключително важно да осъществим допълнително напредък в Банковия съюз и Съюза на капиталовите пазари. В такъв смисъл считам, че доброто взаимоотношение между Европейския парламент и ЕЦБ, което, което аз определено смятам, че съществува, ще продължи да играе своята положителна роля. Благодаря ви за вниманието. Uh, Благодаря. Благодаря. Европейският парламент е изключително много ангажиран с това да осъществяваме е, подкрепа за вашата програма и естествено сме готови да продължим с така плодотворните институционални взаимоотношения с ЕЦБ и да ги подобряваме естествено, което винаги сме се опитвали да направим, включително и с обмяна на кореспонденция между двете институции. А сега започваме с изказванията от залата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на заместник-председателя за интересното представяне. Радвам се, че сте на гости при нас в нашата комисия. От е, името на моята политическа група искам да ви благодаря за досегашната конструктивно сътрудничество. Видяхме годишния доклад на ЕЦБ за 2017 година. Очаквахме този доклад с нетърпение, защото през миналата година вие и вашите колеги за първи път от 2008 година предвиждате едно предпазливо подобрение, правите определени мерки, пред, въвеждате определени мерки свързани с растежа. Това се очакваше от доста време в Европа. Е, много от нас е, се надяваха на по-бърз бързо, на по-бързо подобрение, защото макроекономическата среда се развива положително от начало тази година. Имаме инфлация от 1,4% в еврозоната. Зоната растежът също се развива положително от 2017 година насам. Въпреки това, вие предвиждате само едно бавно подобрение в паричната политика в САЩ Прогнозите се очакват, се оценяват и даже е, още по-консервативно. Предпазливостта е основен тенор във вашето изказване. Моят въпрос е какви са бъдещите ви прогнози по отношение на дългосрочния платежен баланс на, на банката, на ЕЦБ? И ако отчетът продължи да е в същия обем, какви ще са рисковете в... за бъдеще? Благодаря. Thank you very much, first of all. Благодаря, благодаря за любезните думи. А сега в отговор на въпроса ви, да, е, напълно осъзнаваме и особено като си има предвид какво се случва в Штатите, тези економически цикли е, в Европа и в Штатите обаче са различни. И е, цел, нашата цел за инфлация все още не отговаря на това, което сме постигнали, не отговаря на очакванията. През феврари беше 1,1% инфлацията, още нямам данни за март. Тоест, както знаете, в последните 4 години е, така, стимулите и, и тенденциите в инфлацията останаха около 1%. Така че ако искаме да нормализираме този процент, трябва да бъдем и предпазливи, но и да покажем, че сме готови да пригодим и сменим политиките си спрямо случващото се. И това ще продължи и от тук нататък в бъдеще, след като положението така или иначе се надяваме се подобрява. Надяваме се, че ще има развитие в процента на инфлацията. Така, прогнозите ни е, че за тази година средно инфлацията ще е 1,4% и е същата сума, същия процент следващата година е 1,4%. Тоест процесът е много постъпателен. Някои много ограничителни политики, ако се приложат твърде рано, могат да се окажат и е, не, неблагоприятни. Продължаваме с нашата работа. Е, изключителните мерки, които бяха взети в един момент, ще престанат да действат и тогава вече ще зависи от това какво ще покажат цифрите в нашия баланс. Така че не мога да кажа какво ще се случи в бъдеще, не мога и да повли... го повлияя, но мога да ви кажа, че в Штатите дебата за бъдещето на националните им сметки продължава от дълго време и е, е, ясно, че е, няма да останат цифрите на сегашното ниво. Ще има значителни намаления, но все пак трябва да има някакъв марш за баланса. И във всички случаи това е свързано и с финансовата стабилност и с факта, че навсякъде по света е, както го казах в своите уводни думи, в Европа също така, е, банките е, като че ли ограничават своята роля в финансиране на економиката. Така че лихвите, които имат отношение към развитие на економиката, се диктуват не само от банките в момента тази дискусия на случващото се, е, се осъществява и в Европа. Това не е нищо странно, нищо изключително. Ролята на банките във всички случаи ще е, намалява в бъдеще за финансиране на економиката и е, всички банки, включително и Штатите, и в Япония, и навсякъде са, имах, се сблъскаха с необходимостта да е, пригодят своите мерки в такъв смисъл. Благодаря. Ако мога да коментирам думите на нашия колега от е, друга гледна точка, Казвате, че в доклада се упоменава, че паричната политика трябва да бъде пред, да, да спазва принципа на предвидливост и предпазливост. Коментирахте и развитието на цените, което не е много бързо. Същата тема сме обсъждали и с председателя на банката Драги нееднократно. Това а, е и причината, по която не растат кой знае колко и над... заплащането, надниците. Над... Доста е интересно, че във вашият годишен доклад поставяте две теми една след друга на 82 е, страница говорите за структурни реформи, които са е, допринесли за заетост и после има един преглед на бизнес мерки за това, кои е, мерки трябва да се включат в реформа за предоставяне на повече гъвкавост, включително за работно време, временни контакти за и намаляване на е, закрилата срещу безработица. Това са така ключови приоритети. После излизате с една таблица в такъв смисъл, е, където се обяснява, при проучването обяснява, кои фактори не са най-важните. И след това доклада коментира защо съответните мерки не работят толкова добре. Е, казвате, че структурните реформи намаляват и е, възможността за колективно договаряне. За мене по някакъв начин има противоречие. Предлагате структурни промени, които така отговарят на традиционната представа за дълга, а след това признавате, че това е един от проблема, който допринася за по-ниска динамика на развитието на заплащането и съответните политики. Как точно оценявате този проблем? Сега бизнесът, е, за тях вероятно това са най-важните е, насоки. Отговор, благодаря. Както току-що отбелязахте, това проучване, което цитирахте, предоставя мненията на бизнеса, корпоративните отговори на съответните проучвания. Много е важно да се знае това, когато се обсъжда нали, евентуално противоречие, за което вие говорихте. Е, общо взето може да се очаква това, защото подобни е, промени е, се търсят от управляващите бизнеса Естествено, това е част и от дискусията в нашето общество за тези проблеми. И положението в такъв смисъл за възможността за гъвкавост на трудовото законодателство като цяло – е много разнобойно в Европейския съюз. Няма определени критерии и ако, примерно, разгледаме по-развитите, по-силните страни, там ще установим, че, например, публикуваните ОССЕ показатели за трудова гъвкавост, страните където имат най-малък възможност за гъвкавост в трудовото законодателство, една от тези страни е Германия. Поради е, реформите, които бяха прокарани в много страни по време на кризата, е, картината се промени много съществено. И част от е, възстановяването, което се получи след като мине известно време след е, въвеждането на реформите за повишаване на растежа и на заедостта, всъщност е резултат от тези реформи. Има много емпирични данни, е, проучвания, които показват, че структурните реформи, когато говорим за реформи в рамките на трудовия пазар, подобни реформи имат е, първоначално въздействие на намаляване на заплащането. Това е известно. И именно е, за това се цитира, когато се коментира кривата на Филип за взаимоотношението между степента на безработица и развитието на инфлацията, се коментира именно, че има един период на интензивни реформи в рамките на трудовия пазар, които водят до намаляване на заплащането. И е, в такъв смисъл има отражение и върху инфлацията. Тя не реагира. Няма отражение, толкова голямо отражение върху трудовите условия. Така че и двете констатации са верни. Благодаря. Въпросът е кога ще почне втория период. Защото втората фаза те трябва да растат. Да, да, да, има. Трябва да е ясно в много публикации и проучвания, които сме направили. Имаше едно голямо проучване на инфлацията и е, какво е причинява. Ние, е, ние публикувахме това изследване, проекта Лифт на сайта ни го има. Там се установи, че, че така наречената крива на Филипс, т.е. реакцията на инфлацията с, срещу, при е, забавянето на економиката, е, този е, така кривата расте по-бързо, отколкото в Штатите, например. Има документиране този факт. Известно е на економистите, че е, структурните реформи имат е, това първоначално въздействие. И съответно така наречената крива на Филипс реагира по начин, по който се очаква. Благодаря, ще говоря на немски. Искам да ви задам въпрос към стабилността на финансовия сектор и най-вече за ситуацията на банките в еврозоната и най-вече банките в Германия. ЕЦБ говори в доклада си за тази ситуация, но малко, е, малко ограничени са описанията на тази ситуация. Говори се главно за два фактора – ниските лихви и ниските лихви за, върху депозитите и свързаните с това инструменти, но не говорите за общия нисък модел на ниските лихви. Не говорите за краткосрочните влогове, е, които са, в, които са непечеливши по отношение на дългосрочните влогове, е, вследствие на което се задава възможността и нуждата всъщност от инвестиране и банкиране е, и свързаните с банкирането и инвестирането проблеми. една от банките има особени проблеми. Е, това е Комерцбанк в е, Германия. На фона на това развитие искам да ви попитам какво е, е каква е отговорността на ЕЦБ за ситуацията на някои банки, които в началото се справяха много добре, а в последствие, вследствие на развитието на лихвите, имат затруднение да изпълняват традиционния си бизнес и всъщност да работят. Какви според вас са възможностите в политиката на ЕЦБ да дадат възможност за добро и разумно развитие на банките в Германия? Thank you for your question. Well, first let me uh, remark that the... Благодаря. Какво печелят банките? Е, транснационално е, е много различна картината, различна е дори във всяка страна, което означава, че не е среда, факта на ниските лихви обяснява тази голяма разлика в печалбите. Нека да ви дам един а, при, пример извън еврозоната Швеция. Там а, лихвата е по-ниска от еврозоната, практически отрицателно. 0,75. И независимо от това, техните банки имат възвръщаемост на капитала близо 12%. 12% в еврозоната, основните определящите банки за трет, по третото три месечие постигнаха около 7%. И ако се опитаме да разберем защо това се случва, най-така удачното обяснение е, е разход до ефективността на банките. Тоест, е, общите разходи и общите активи. Не, не прихода, а разходи и активи. И това съотношение в северните банки, особено в Швеция, е наполовина по-малко от това в еврозоната. В Германия е по-високо, отколкото в други европейски страни. И ако погледнем назад във времето, средната печалба на банките е по-ниска, отколкото средната за Европа. Това е исторически диктувано и напълно разбираемо. Няма, е, не мога да кажа, че това е нещо отрицателно. Има си своите обяснения. Но ви казвам само, че има разлика в това какво печелят банките вътре в страните, в Германия включително, не може да се обясни с ниската инфлация. Обаче вие не отговорихте на моя въпрос за по-нататъчното развитие. Да, да, аз искам само да обрисувам контекста, тъй като вашият въпрос засяга идеята за това, че вследствие на ниските лихвени проценти се намалява и печалбата за банките. Но има и много други примери, които противоречат на тази идея в някои страни. Нещата са свързани с минималните изисквания за собствени ресурси, допустимите задължения, в други не. С а, лошите дългове, а в САЩ кривата се изравни през ниската през последните години. И както знаете, средносрочните до дългосрочните лихви се развиват и се влияят главно от възприятията на инвеститорите. Така че тенденцията в САЩ е намаляваща се. Всичко се свързва с очакванията на инвеститорите и през последните години не се очаква много силен растеж или много силна инфлация, затова, тези, затова инфлацията ще бъде ниска. Така че не, не непременно паричната политика е отговорна за средносрочните и, раз, и дългосрочните ниски печалби. Така че всичко не се свежда само до нашата парична политика, а до по-общите условия, които водят и доведоха до, до очакванията, по-низките очаквания на инвеститорите за печалба. Господин Кленц, господин председател, в Италия бяха укрепени групи, които не бяха непременно проевропейски, про, проевропейски и което е по-лошо, няма голямо желание за прилагане на реформи. Каква е вашата позиция, позицията на ЕЦБ, когато оценявате тези развития? Смятате ли, че Италия може да стане основна заплаха за еврозоната в бъдеще. И на второ място имаме развитието на целите от втори разред. Бундесбанката в Германия има кредити в обем на 1 милиард. Системата в САЩ се опитва да балансира в един път в годината а, неплатените дългове, което не е така в Европа. Може ли това да се коригира в Европа тази ситуация, да се коригира и в Европа. И на трето място, какво смятате за предложението на Макрон, който иска да предложи бюджет за еврозоната на стойност от 3 до 4% от БВП? Иска, той предлага и е, поста за, евро, за министър на финансите на еврозоната. Да, много въпроси. Благодаря за тях. Не зная дали мога да отговоря на всички тях. Сега за Италия. Не мога да правя предвиждания за Италия. Нека видим какво италианците ще решат за своето бъдещо развитие, какъв избор ще направят. Не искам да правя прогнози. Сега за целите от втори порядък. Всичко се свързва с общата валута тук, защото цел втора е свързана с потока от различни стра... сделки, трансакции, които се правят в Европа. Като резултат, те не противоречат тази тенденция, т.е. тези потоци не противоречат на общата тенденция, това не е механизъм за кредитиране на економическите ген... Е, оператори в дадена, определ... в дадена определ... определена страна. Тези потоци минават през централните банки и се насочват към съответните си дестинации. Това, което имаме е общата валута еврото. Например, организацията на счетоводството на, на е, цялата система беше различна. Ако имаше разлици, разлики, такива разлики, тогава нямаше да може да се виждат ясните национални цели и баланси балансите нямаше да бъдат консолидирани. Това означава, че ако страна на, е, дадена страна напусне паричния съюз, паричния съюз, то тогава ще една централна банка, страна, централната банка на тази страна ще трябва да, да има задължение към другите централни банки. В този случай трябва да се вземе предвид, че всички централни банки в еврозоната имат положителен капитал. Те имат от балансови отчети, които са по-големи от техните задължения, от техните пасиви. И те имат възможност да правят плащания при съответните условия. Така че цел 2, която се увеличава, както казахте, е, това може да го обясним и го обясняваме, обяснихме няколко пъти в нашия бюлетин. Ние обяснихме защо това се случва в последния период, а именно това е свързано с нашата програма за закупуване от частния сектор. Основна част от е, тези транзакции, където инвеститори продават тези ценни книжа, които ние покупуваме, това се случва във всички държави, е, във всички страни. И това упразнява, об, обяснява целта 2, която е доста висока. Това не е сравнимо с увеличаването на балансовите цели – по време на кризата имаше стрес, паника, имаше оттегляне на капитали, хората придвижваха своите авуари в други пазари и страни. Това вече не се вижда. Това не се наблюдава. Пазарите са стабилни и те останаха стабилни през последните няколко години. Така че това не е резултатът, целта не е резултат от стрес на пазарите, това е резултат от нашата програма за закупуване. И всъщност тази програма се прилага в няколко страни, включително и Германия. Свен Гиголд. Благодаря, господин председател. И господин Витор Констанцио, аз искам да използвам възможността да е, ви кажа и довиждане. Спомням си, кога вие поехте тази длъжност и искам да използвам възможността да ви попитам за вашето мнение. Последния въпрос. От една страна видяхме през последните месеци скандали, свързани с пране на пари. Най-лошият е свързан с една латвийска банка. Имаше много проблеми в Латвия, които проблеми са много неприятни. Оказва се, че институти от САЩ наблюдават процеса в Европа. ЕЦБ е институция и много се пита дали надзора, службата по надзор е, трябва да е свързана с ЕЦБ. Мандатите вероятно си противоречат. Може да се каже, че ЕЦБ няма най-добрите знания в тази област. ЕЦП има много добра информация за трети страни, наблюдавате паричните потоци. Какво може да направи ЕЦБ за надзора, свързан с прането на пари? Вие имате и много тесни връзки с банките. От друга страна, няма ли да е добра идея да се облегчи ЕЦБ и да стане една по-независима институция, за да може да се преодолее конфликта, потенциалния конфликт на интернет? интерес, свързан с паричната политика. Интересно ми е какво имате пред... Какво, какво е вашето мнение за тази институционална структура? Какви са... Каква е вашата нагласа? Благодаря, господин Гиголд. Нека ви кажа, че аз с удоволствие участвах в обмен на мнение през последните години. Е, както каза и госпожа Луи преди, по отношение на прането на пари, трябва да кажа, че нямаме компетенции в тази област, защото има национални органи, които отговарят за прането на пари и борбата срещу прането на пари. Има ние нямаме разследващи и надзорни компетенции. Просто нямаме тези правомощия. А може би много хора не, не знаят за това, но надзорните лица отиват в банките, преглеждат документите и най-вече те преглеждат документи, които им дават банките. Те нямат компетенции да правят разследвания в компютрите или в е, други документи. Това не е прерогатив на надзорните органи. Те не изпълняват разследващи функции. Е, прането на пари е голям проблем. Вие не можете да видите къде отиват паричните потоци, къде отиват те, напускайки една банка, на къде се насочвате. Вие виждате, дали банката се съобразява с определени принципи. Може да видите откъде идват парите, но прането на пари, за какво става дума тук? Генерират се нелегални печалби и тези пари влизат в банката като влог, след което парите отново напускат банката като легални плащания. И това е всъщност правенето на пари. Тоест, нелегални пари се вливат в легалния паричен поток. Това е пране на пари. Принципът е да се познава вашия клиент. Този принцип трябва да се спазва. И този принцип се наблюдава дали е спазен от компетентните агенции. Придвижването на пари от една легална банка към друга легална банка, вие, е, когато сте надзорен орган, не може да, да видите нищо свързано с прането на пари. И освен това, е, американските власти, които наблюдават движенията, нелегалните движения, те го правят по други начини, а не наблюдавайки паричните потоци. Вие го знаете това. Аз лично мисля, че европейското споразумение почива на базата на споразумение с националните компетентни органи и това споразумение не е много добро. Трябва да има по бро сътрудничество, по-добър обмен на информация между националните власти. Или може би да има даже централизация. Наистина е много важно да се подобри капацитета за, а, за борба срещу пари, прането на пари. Какво се случи след създаването на ЕЦБ? Най-напред случи се Брексит. Както знаете, след напускането на Обединеното кралство, общите активи на банките в Европейския съюз 97% до 99% са в ССМ, в механизма за надзор са в рамките на механизма за стабилност. Така че 97-99% от общите банкови авуари за това. На второ място, компетенциите на ЕЦБ позволяват ЕЦБ да е водеща при определяне на макропруденциалните политики. Ситуацията ще се промени и в разрез на, вашите, на вашето мнение, мисля, че именно това беше аргумента, по който, по според е, смисъла на който бе предложено ЕЦБ да отговаря за надзора върху банковия сектор, т.е. аргумента беше по-различен от вашия аргумент. Институцията може да излиза с предупреждение, с насоки, но не може да взема решение в този смисъл. Така че наистина тук става дума за предупреждение, за насоки. Е, може би това не е много ефективно. Понякога наистина препоръките не се спазват, но това е същността на институциите. И това трябва да се вземе предвид и да се признае. Надзора, който упражняваме, е макропруденциален надзор. Благодаря. Аз също съм съгласен с Свен и съм скептичен по отношение на институционалната структура. Трябва да имаме е, друг начин на вземане на решение. Мариза Матиас. Благодаря. Аз също ви благодаря, господин Констанцио за вашата информация, която представихте. Вие за последен път сте тук в качеството си на заместник-председател на ЕЦБ. Много мило е от ваша страна, че говорите с нас по проблемите за паричната политика. Едно нещо, което според мен е много важно и тук искам да задълбая, а именно ролята на ЕЦБ и програмата за закупуване на дългове в периферните страни. Е, тази програма ме интересува и други програми ме интересуват. Програми, които се провеждат от Централната банка. Тук има преразпределение, но според мен, благодарение на тези програми се увеличават, увеличава неравнопоставеността между държавите. Във всички случаи, северните страни, в тях ситуацията е много по-различна, отколкото ситуацията в периферните страни наслояват се проблеми от миналото, които и до сега не са коригирани. ЕЦБ естествено и е, трябва да поеме своята отговорност, но ЕЦБ направи много малко да се придвижат капиталните потоци от централните страни към периферните страни. Дали това ще се случи сега от новото ръководство? Дали предстои такава програма? Сега се сменя ръководството, но моят въпрос е, ще има ли инструменти или гаранции, чрез които дългосрочно ще има промяна в паричната политика? Нещата ще си останат както до сега или ще има промени? Ще отговоря на английски, тъй като мисля, че това е по-добре за повечето колеги. По отношение на първият ви въпрос, аз не съм съгласен, както и с изражението си споделих, не съм съгласен с вас. Вие казахте, че е, политиката е ощетяваща за периферните страни. Все едно да кажете, че ако не бяхме предприели мерките, ситуацията щеше да е по-добра. Вие обвинихте трансфера на капитал и че този трансфер е всъщност произвел незадоволителните резултати. Не съм съгласен. ЕЦБ е само един елемент от цялата система. За покупките не бяха сторени от ЕЦБ. Те бяха сторени от националните централни банки и повечето от приходите, не печалбите, но също и печалбите, които резултираха от тези транзакции, си останаха в националните е, централни банки, в техните сметки. Те бяха разпределени според националното законодателство – ЕЦБ купи само е, една част от тези ценни книжа и ние също имахме определена печалба по отношение на лихвени плащания, но също така. И тук отварям една скоба. В разрез с много гласове, че ние правим от ЕЦБ банка пълна с токсични активи, ние имахме и капитални печалби. Благодарение на тези покупки, така че ние имахме печалба. Но това беше тогава и това беше направено в цялата система, включително и ЕЦБ стори това. Какво стана с печалбите в ЕЦБ? Ние може да увеличим, можехме да увеличим нашия общ резерв но само на нивото на капитала. И вече сме го сторили. Ние няма да направим, да продължим с увеличаване на, резер, на резерва, защото достигнахме лимита си. Остатъчният печалба бе разпределена между националните централни банки, така че всичко се връща към централните банки, които а, преразпределят средствата в правителството. Така че това не бяха огромни трансфери, от периферните страни към централните страни. Това е структурата, която не позволява това. Така че печалбите бяха върнати към, на правителствата. Не едно по едно, но всяка централна банка получи своя дял. Всички централни банки имаха печалби и разпределиха дивиденти на своите акционери, като резултат от тази програма. Освен това, трябва да се вземе предвид, че централните банки и ЕЦП трябва да са в добро финансово здраве. Финансовите отчети са много важни. Това е заложено в договорите. Те трябва да са здрави. но само част от печалбата може да бъде вложена в нашия резерв. Всичко останало се връща в страните. Сега на втория ви въпрос. Вие можете да повлияете много повече върху бъдещето на ЕЦБ, отколкото аз, защото вие наистина играете много важна роля в бъдещия избор. Обърн. Благодаря, Джеймс Кобърн. Uh, actor, but, um... Джеймс Кобърн е актьор, така че не съм аз, но казват хората, че политиците някога са искали да бъдат актьори. Така ли иначе? Радвам се, че сте тук. Въпрос за Deutsche Bank. Нещо, което е много притеснително. Силно и вие се притеснявате точно толкова, колкото и аз. Италианските банки също изглеждат доста зле, притеснявани тяхното положение. Питал съм и преди, мислите ли, че Ферховщад, както и другия преговарящ, се опитва да наказват лондонското Сити. И не е много мъдро това във времена, когато е, германски банки, германската банка, италиански банки, като че ли не са в добро положение. това няма ли да обърне банките в Италия, когато се окаже, че няма кредити за тях, тъй като ситито бива наказано? Ако това създаде проблеми с кредитите, нещата няма да изглеждат добре за тях. Няма ли да е добре да поговорите с Бърние и Ферховщад, които са Лаурел и Харди на Брексит, за да се държат те по-разумно и и да си помисля, че в бъдеще ще трябва да работят с Лондон, с Обединеното кралство и ние може да се окажем в една отлична економика, с която да искате отчаяно да работите, особено имайки предвид лошото положение на вашите банки. Благодаря. Не съм съгласна с черната картина, която описахте на европейските банки, както и банките, които споменахте. Аз съм прав. Добре, хубаво. Ще видим дали сте прав. Нека да кажа само, че устойчивостта на европейските банки по принцип се подобри значително. Средно погледнато, разбира се, но дори много висока тази устойчивост при някои банки. Средно общото съотношение е 14,3% с общото дялово участие. Като включим всички други основни елементи, ще се стигне до 18-19. Тази, това число за общото съотношение на дяловото участие беше 9% през 2007, сега е 14,3%. Така че има по-голяма устойчивост е, най-общо. Няма обаче да говоря повече по този въпрос, така че не съм съгласен към това негативно становище, което изразихте. Да, има проблеми с някои банки, да, вие също имахте проблеми в Обединеното кралство с кризата, така че и това би било вярно. Но да кажете, че Европа наказва ситито сега. Ние няма нищо общо с вашето решение. То е съвсем легитимно решение да излезете от Европейския съюз и да напуснете единия пазар. Така че това е следствие от решение, което вие сте взели. Не сме го направили ние. Не, не, не, разбирам, разбирам. Нека да свърша с отговора си. Ще продължим а, да търгуваме, да работим с вас, а, да търгуваме с услуги, с промишлени стоки, да. Това ще бъде крайният резултат на този процес. Това, което обаче намеквате, всъщност не е така. И казвате, че независимо, че сте извън Европейски съюз, имате свои норми, свой надзор, свой мониторинг на институции и пазари, вие искахте да сте в единния пазар за банкови услуги. Все едно не сте излезли от Съюза. И няма как. Никой не възнамерява да наказва ситито в Лондон. Ще има споразумение бизнеса да продължи. Но основанията ще бъдат различни и това е съвсем нормално след вашето легитимно решение да напуснете Съюза. Така виждам аз нещата. Това е демократично решение. Демократично. Всеки има право на такова. Да, да, аз това казах, това казах. Но добре, защо негативно говорите? Това е решение на британския народ. И защо един вие взехте това решение, така го казвате. Не, не, не, не, не, не, не, не съм, не съм въобще говорил негативно или отрицателно. Вие искахте да напуснете единия пазар. Сега искате да останете ли? Не, не, не, не искаме, не искаме. Ah, okay. uh, sorry, get off animals. Yeah. Следващия оратор. Благодаря, ще говоря на нидерландски. И така, нека да се върна към въпроса на господин Клинц за целевите баланси. Отговорът ви не бе изчерпателен. Да, от ваша гледна точка Имате една федерална система, къде, в която има все по-голяма интеграция, така че няма да има проблем. Но въпроса а, на господин Клинц и на другите германски колеги беше свързано и с едно публикуване, едно проучване на един институт а, на базата на стари данни и предишни данни. Те казват, че не може да се изключи пълно разпадане на валутната система на Европейския съюз. На първо място те споменават плана на Макрон за по-нататъчна интеграция на паричния съюз. И на второ място тези целеви балансите се споменават и тази система с целите, която вие представихте като нещо нормално, тази система обаче е била обект на злоупотреби години наред – нещо като безплатни кредити на държави като Нидерландия до известна степен, но Испания до известна степен и Германия. На 9, над 900 милиарда е баланса сега на Германия. Ако възникнат проблеми, ако някоя държава се наложи да излезе, какви са проблемите, свързани с негативния баланс и как ще се справите с това, без да, се прехвърлим, да преминем към един друг съюз на прехвърляне на средства. Както казах в предишния си отговор, проблеми, които може да са свързани с съществуването на тези целеви баланси, могат да възникнат, когато има държава, която излиза. Не е много вероятно това да се случи ще бъде много драматично за тази страна. По договорите не може да бъде изгонена страна. Самата държава трябва да реши да напусне. Това е голям аргумент. Вие споменахте кредити, заеми. Това не са кредити. В тези държави економически агенти на тези страни са генерирали еврото без кредити от Централната банка. Централната банка не дава на гражданите кредити. Така че економическите оператори в тези страни са генерирали еврото, не трябвало да платят това евро или тези суми на някой в друга държава. Економическите оператори обаче не са получили от Централната банка заеми тъй като те не дават на дружества и домакинства. Тези евра отиват в други държави посредством банките и системата на централните банки. И това е съвсем нормално е, обращение на една обща валута. Това обаче води до това, че дружествата сега използват е, този оборот, въртене на средства – и за това се регистрират тези баланси за счетоводни цели в националните банки. И ако една държава напусне, то тогава ще има кредит. Тогава тази централна банка има активи, които може да се ползват за погасяване на тази отговорност. Това е едно последствие, което е неизбежно, когато се прави единна валута, единен съюз. Така стоят нещата. Но, както споменах, сега увеличаването на баланси по цел 2 не е свързано с стрес или изтичане на капитали в тези държави. Нашите публикации виждаме и показваме пряката връзка а, между различните процеси. Това е следствие. И това мога да кажа. За тази цел 2 и балансите по нея и как работят нещата. Благодаря, Габриел Мато. Благодаря господин Констансио. Добре е дошъл в нашата комисия. Виждате, че ние защитаваме работата на ЕЦБ, особено ролята при економическото възстановяване. Не е достатъчно се дават кредити за устойчиво економическо въздействие. Нека се върна обаче на въпроса, свързан с базовата инфлация която е под целта, която вие казахте. И растежа. Какво прави ЕЦБ? Системата за количество на облегчаване се свива, т.е. ясно ни казвате, че ще има намаляване на стимулите. Искам да разбера обаче какви са сроковете в ЕЦБ и как ще направите така, че тези стимули няма да окажат въздействие върху еврозоната. Често гражданите не ни разбират и ми се иска да говорим по-ясно с тях. Влечаването на растежа на паричната политика не трябва да води от устойчив растеж на инфлацията. Искам да разбера какви са причините, какви са факторите, които са в основата на това, че целите, които бяха поставени за инфлационно ниво, не са достигнани и че гражданите не може постоянно да слушат за тази криза, дошло им е до гуша. положението като че ли се подобрява. Сега говорим за възстановяване но хората не го разбират. Разбраха кризата, защото страдаха през тази криза, но сега не виждат това възстановяване, така както разбраха преди това е, по гърба си, че, на гърба си, че е имало криза. Тоест, какво послание можем да изпратим на най-уязвимите, така че те да усетят това възстановяване – какво да е посланието? Um, well, uh, first... И така започваме с първи елемент на вашия въпрос. Gradual... Не смятам, че постоянната корекция и постепенната корекция на нашата програма и неконвенционалните ни мерки ще окажат отрицателно въздействие на растежа. Ще коригираме нещата, както започнахме да го правим и това показва, че економическото възстановяване е факт, има напредък. Миналата година имахме растеж в еврозоната от 2,5. В прогнозите си за тази година имаме 2,4, 1,9 до година, така че има и възстановяване на економиката независимо от това, че е висока безработицата, сега е 8,5% е, на безработните в еврозоната, което е най-низката цифра от 2005-та на сет. Разбира се, не всички хора усещат това економическо възстановяване в ежедневието си, но ако погледнем усещането на развитието на економиката и въобще становището на потребителите като цяло, степента на оптимизъм на потребителите, се забелязва подобрение. Подобрение, което е видимо средно погледнато. Тоест, потребителите като цяло го виждат. Частното потребление е основният двигател на нашето възстановяване. Има повече разходване на средства – Имам предвид частно потребление. Това показва, че много потребители са усетили и увеличили покупките си. Има много сегменти, някои държави повече отколкото в други, които не са усетили такова възстановяване, не го чувстват по никакъв начин. Да, това е вярно, но това е естеството на нещата, така е организирана економиката като цяло. Но не е правилно да се каже, че потребителите не са усетили нищо, свързано с възстановяването. Заплатите не са го усетили още, тъй като там няма голямо увеличение. Надяваме се, че с растеж и те ще се увеличат значително. Има някои признаци, но все още това не е убедително. И е много под е, исторически средните стойности за еврозоната, което е странно, имайки предвид растежа. Има инерция от кризата. Така всички са много по-благоразумни заради кризата. Синдикатите, работниците приемат тъй като все още се страхуват от безработица и така нататък, та за това те приемат по-слабото увеличение на заплащането. Това е едно от обясненията за тази инерция, което ще се промени с времето. Всичко е въпрос на време. И всичко ще се промени. Има и спадане или девалвация, извинете, на валутата, че, това го обяснява. Числата като цяло ясно показват а, развитието. Надяваме се, че политиките на преразпределение ще помогнат и в крайна сметка увеличаването на заетостта ще даде възможности на много части от обществото, които не са усетили ползата от възстановяването все още, или поне се надяваме това да стане. Както знаете, постоянно подчертаваме, че сме единствения регион в световната економика, който от 2014 година е създал над 6 милиона работни места. Това се усеща, някой ги усеща тези работни места, включително и това, че потребителите в цялата еврозона гледат по-положително на нещата. Благодаря. Педро Силва Перейра благодаря, господин председателю. Ще започна в началото с поздравление. Е, поздравявам ви, господин е, Констанцио. Е, това е последното ви изслушване в този парламент. Искам да ви благодаря за компетентната ви работа като заместник-председател на ЕЦБ. Мисля, че институцията спечели, както и престижа на Португалия се повиши заред вас. Благодаря ви за отличното сътрудничество с Европейския парламент. По време на 8-те години на вашия мандат вие работихте отлично с нас. През 2017 година, както бе казано тук, валутната политика на ЕЦБ, след като се предотврати срива на еврозоната, защото за това ставаше а, думата, всъщност доведе до стабилност и възстановяване на економиката. Имаше критики, които бяха отправени от колегата от Германия, от НП, господин Белц. Но ние, социалистите, виждаме, че политиката на ЕЦБ е много благоразумна, има еволюция към нормализация и това е един знак за ясно носене на отговорност. Защото, в крайна сметка, целта всъщност е, на ЕЦБ е да се грижи за инфлацията. Имаме известна устойчивост и се очаква в бъдеще нещата да вървят в правилна посока. Искам да задам два въпроса. Първият въпрос е свързан с макроекономическата политика. Може да продължим със същата валутна политика още известно време, за да подкрепим политиката. Или може би не можем, защото не може винаги да я продължаваме, но искам да разбера дали смятате, че има тенденция към прогресивно отслабване на валутната политика, което може да е допълнителен фактор, допълнителен фактор или апел за това да се обърнем към другите политики, като например бюджетната, структурната политика за помощ. Искам да разбера дали това значи, че бюджетната политика, която бе неутрална през последните години, ще даде възможност за допълнително развитие и с по-голям принос от страна на държавите членки, които имат по-голям бюджетен марш. Втория ми въпрос... Унион банкария а, тук говорихте за банковия съюз и че го поддържате. Е, дали програмата за реформа на еврозоната без е, бюджет няма да е минималистична програма, която да ни тревожи? Благодаря. Uh, Благодаря. Така, за, в интерес на общата публика, нека да кажа следното. Благодаря за любезните думи. Първо, така, за обзора за моя мандат. По въпросите. Паричната политика всъщност се пригажда към доброто развитие на економиката. Не, че тя ще стане като цяло по-ограничителна. Тя е, става по-ограничителна, защото положението се подобрява. казвате, нали, че като се дигнат лихвите, това ще създаде проблеми за хората. Да, обаче ако се вдигнат лихвите, ще се вдигнат и номиналните доходи, така че всичко е свързано с е, общото подобряване на номиналното БВП и е, развитието на ситуацията. И паричната политика е именно да реагира на натиска на инфлацията в различните е, фази на економическия цикъл. И е, за последния ви въпрос е, за фискалната политика, да, Паричната политика може да се каже, че сега трябва да се приготи към новото положение, т.е. да се насочи в определена посока. Ако има внезапни шокове, ролята на фискалната или данъчна политика трябва да се използва, както се случи по време на кризата. Това е нормално. А така, тълкуването на комисията 2015-16 по отношение на гъвкавостта на пакта за стабилност и растеж в ситуации на шок ще даде възможност това да се направи. И то от, по различен начин от различните страни членки, по, с помощта на фискални мерки но това не е много вероятно да се случи в недалечното бъдеще. Но все пак, ако има такива варианти, трябва да се разчита повече на фискалната политика за реагиране на подобни е, шокове. Що се отнася до втория ви въпрос, тук е, получавам възможност да отговоря и на въпроса на вашия колега за предложението на е, президента на Франция Макрон. Но преди да дойде това предложение от Франция, бюджетния капацитет бе предложен от доклада на петте председатели още от 2015 година. И за мен това е много важен компонент от необходимите е, реформи за бъдещето на еврозоната. Значи да се справяме и с асиметричните шокове, но и с симетричните такива. Да има макростабилизирана, е, стабилизираща функция на ниво Европейски съюз. И сега тук е, това е личното ми мнение. Не е непременно е, да има еднакво развиващи се така бюджетен капацитет за еврозоната, а по-скоро да има средства или фондове, които, към които може да се прибегне за стабилизиране на макроекономическата ситуация в случая на шокове. Именно това беше пропуск на Валутния съюз и сега е необходимо да се подсили сигурността му и устойчивостта му. Защото по този начин е, много по-ефективно ще функционира паричния съюз ако няма разпокъсаност, ако е, няма толкова висок риск и ако има функция за макростабилизиране, за да може да се е, преодолеят именно такива е, случаи на фрагментиране. Сега Имам още четири заявки за изказване и енергично ви съветвам да спазвате ограниченията си, защото нямаме много време. Габриел Мато. Един коментар имам към края на нашия политически мандат ние имаме интерес да е, направим, да постигнем напредък в Евро... Е, единния валутен съюз и да създадем съответно е, фискален орган или капацитет. Беше предложено да се създаде механизъм за стабилизиране, за поемане именно на асиметричните шокове в страните членки. Ако правилно е, разбирам, има се предвид е, да се отчитат въздействия върху економически сектори, а не върху отделни национални държави. Тоест да няма механизъм за автоматичен трансфер към отделни страни. Как, е, гарантирам, как ще гарантираме, че системата ще работи и ще бъде насочена към економически сектори? А, все пак да може да бъде насочвана и към конкретни страни, ако те имат проблеми. Как можем да създадем механизъм за стабилност, който да гарантира страните от е, еврозоната, че те ще получат помощ в случай на криза. Първо, ЕЦБ като институция не е излязла с конкретна позиция за този централен фискален капацитет. Подкрепяме доклада на петимата председатели в общото гледаще, че подобна функция за макростабилизиране е добре да бъде създадена. Но подробности е, не сме се ангажирали с никакви предложения. Може би има е, работен доклад, но подобни работни документи не са ангажиращи за институциите, само по отношение на авторите им. Има различни възможни варианти за макростабилизираща функция, свързани с различни фондове или с бюджетен ред, или с защита на инвестициите. Различни варианти има ние не сме излезли с официално становище институционално на ЕЦБ за това какъв ви трябва да има тази а, функция. Следващият оратор, благодаря. За нас е удоволствие да разговаряме с вас, господин заместник председател. Първият ми въпрос е е за е, случилото се съвсем в началото на вашия мандат, 2011, да кажа точно. Там много интересно се получи едно увеличаване на лихвите. И сега, като погледнем назад, ми се струва, че много хора считат, че това е било грешка. Инфлацията тогава обяснява откъде, защо се получи тази, защо е взета тази мярка. И сега, като се обърнете към този момент във времето, бихте ли казали, че има нужда да бъдем предпазливи защото е, след като стигаме почти до нулата, трябва да, ако ще грешим, по-добре е да, да бъдем пред, предпазливи или да решим, че е по-добре да не се притесняваме за ниските лихви сега, а да мислим какво ще стигнем, ще се случи след 2-3 години. Това е моя въпрос, за да ви дам възможност да обясните какво мислите по тематиката. Втория ми въпрос е свързан с вашите уводни думи. Очертахте три момента за намаляване на риска, които евентуално могат да доведат до постигане на споразумение. Но едно нещо липсваше от вашите е, думи и това е елемента внезапен риск. Не знам дали, защото нямахте време, изброихте само три компонента, а не четири, или считате, че внезапните рискове не са е, тези, за които трябва да се безпокоим. И трето. Блумберг днеска прочетох на е, на заседанието на управляващия съвет е, е, сте говорили за европейска система за преструктуриране и може ли да се каже, че ЕЦБ може да осигури ликвидност за добрите банки, така да кажа, а но с по-низки стандарти за качество за съответните активи. Като че ли това излезе като съобщение е, от Блумбърг. И за да ви улесня в отговора, въпросът ми е какво според вас е по-низки стандарти за гаранциите? Благодаря. За 2011 и увеличаването на лихвите. Както казвате, когато обърнем поглед назад, ние можем да имаме мнение за случилото се, но нека да отбележим, че тогава, по това време, е, става дума за промяна е, в инфлацията точно преди лятото на 2011 и инфлацията в еврозоната беше 2,5-2,7 над е, границата от 2%. И е, растежа беше около 2%. Така че е, поне първата половина от 2011, това, което се случваше, показваше, че е, започва да се наблюдава така признаци на възстановяване след кризата от 2008. Това, така да каже, е контекста, в който бяха взети съответните решения. Естествено, това, което се случи след лятото на 2011, бе напълно различно от случващото се през първата полугодие на 2011 е, а и прогнозите за економически растеж се оказаха грешни, защото економиката е, забави скорост, което имаше отношение и към инфлацията. Положението просто тотално се смени. И в резултат на това ние е, сменихме политиката, спряхме с увеличението през ноември и декември. И е, вие знаете, че е, така, паричната политика е, дава резултати отме, изместени, отместени във времето, така че това, което се получи като втора рецесия през 2012, не може е, да се обясни директно с, е, тази, с нашата политика. Там е, от, всъщност тя бе резултат от фискална политика всички страни и политиките на страните членки в еврозоната. Това е достатъчно документирано в е, е, докладите на комисията. Там има и модели, които симулират съответните процеси. Та, паричната политика, да, когато погледнем назад, можем да кажем, че очакванията, които съществуваха, не се потвърдиха, но ние много, много бързо, но още ноември и декември същата година, коригирахме. За а, държавния дълг а, това е тема, към, кои, е, към която се отнасяме по същия начин, е, каквото и тълку, е, тълкуването в доклада на петте председатели. Това е потенциален проблем, защото ако има твърде голяма концентрация в банковото портфолио на неустойчив дълг, дълг, това може да създаде е, проблеми с устойчивостта на съответните банки. В доклада на председателите обаче се казва, че е, този въпрос трябва да се реши с международно споразумение за суверение държавния дълг, т.е. Базълската комисия трябва да постигне е, решение, защото в противен случай няма да има равнопоставеност. Това се съдържи в доклада на пете е, председатели. Суверенният дълг, дълг, държавния дълг и е, има много, много неща, които е, имат отношение към него и не може да се каже, че всяка промяна е, а, означава, че ще има сериозна нестабилност в дълговите пазари на дадена страна членка незабавно. Нека не забравяме, че има страни, които всяка година тря... им се налага да прехвърлят а, а, стотици милиарди евро а, държавен дълг. Те не създават нов дълг, те го прехвърлят от една година в следващата. И те естествено е, разчитат на тези, е, които притежават е, съответните полици, които ще подлежат на плащане в периода, който идва. Така че съветвам ви да се обърнете и към моята реч на конференцията на ЕЦБ през май, когато ще напусна ЕЦБ и там в по-голями подробности ще се коментирам въпроса за държавния дълг. А, ликвидността и инструмента за преструктуриране. Имам чувството, че има известно объркване дори в самото възприятие на проблема защото не става дума да се предоставя ликвид, ликвидност в, е, при добрите рамки, е, които се очертават като добри е, при преструктуриране когато се каже, че дадена банка е платежоспособна, тогава всичко е наред. Тя си влиза в категорията добри банки и няма да има политика спрямо нея. В момента, в който тя се очертае като добра банка в процеса на преструктуриране. Но по време на процеса на преструктуриране, който може да отнеме дни, да речем повече или по-малко, но дни – в този период от време, ако няма мораториум, мораториума сам по себе си е друг много чувствителен проблем, тъй ако няма мораториум, по време на процеса на преструктуриране може да се окаже, че има нужда на тази банка да се отпусне ликвидност. И точно тук е проблема. И е, за този много кратък период от време. това, което съществува в Обединеното кралство и в Штатите, в е, Обединеното кралство Банка в Ингланд създаде един инструмент за предоставяне на ликвидност при преструктуриране за тези периоди и за тези функции, но е, те получават гаранции от държавната хазна за тези случаи, защото ние така признаваме това напълно. ЕЦБ не може да осигури ликвидност на уязвима е, банка, която е в процес на преструктуриране, защото тя за нея се очаква, че ще се срине или че е вероятно да се срине, така че не може да и се осигурява ликвидност за нормална дейност. Но в Штатите и в Обединеното кралство имат съответните процедури, за да има един солиден процес на преструктуриране, който да решава и тези е, проблеми за ликвидност в определен период от време. Надявам се, че Европа ще стигне до някакво решение на този проблем, който определено е необходимо да съществува за да има един солиден процес на преструктуриране на банките. Благодаря. Перванш Берес. Благодаря. От името на социалистите искам от свое име също да ви благодаря за всички наши срещи. Разбирам, че за последен път се виждаме с вас. Знам, че колегите също са ви изказали без благодарност и много се радвам. Нека да направя няколко коментара. Първо, свързано с а, доклада, а, който изготвяме с, нашия, с моя съсед и съдокладчик от НП за органа за надзор и възможността да се разработят стрес-тестове. Централната банка е с една дължина напред в това отношение. Но, примерно, има и различни сценарии и ме интересува как се интегрират в стрес-тестовете климатични рискове. Никой не може да отрече, че подобни рискове съществуват. Как смятате да ги включите в дългосрочно в стратегията си за стрес-тестовете си? Второ, начина по който Централната банка а, процедира при назначаване на, на а, своите кадри. Доста се коментира и доста безпокойства съвсем закономерно бяха изказани по е, определяне на кандидатурите на членовете на банките. Централната банка има практика, която се поднови отново е, да се дава обява много, с много кратък е, срок, без е, публичен дебат, без възможност за обсъждане. Считате ли, че тази практика трябва да продължава или има възможност нещо да се промени? И накрая, свързано отново с първия ми въпрос, стратегията за е, е, закупуване на активи. Има ли достатъчно прозрачност? Ясно ли е, е защо, какви са съображенията? Може ли да се постигне малко повече? Какви стратегии може да се предвиждат при подобни закупувания. Или а, примерно, когато става дума за така наречената кафява економика или зелена економика, там има отношение към надежността на съответните дружества. Merci de vos paroles, uh, and I turn into English. Uh, uh, Well, uh, well, regarding the, the stress test... Сега за стрес тестовете и за екологичните рискове. Както казахте, наистина, тези рискове по принцип не са включени в а, общите стрес тестове. Това, което ни трябва и наистина трябва да се направи, съгласен съм, трябва да има анализ на чувствителността по отношение на големи екологични катастрофи, защото тогава става дума за рискове. Но тогава тези големи катастрофи не могат да бъдат включени в стрес-тестовете. Ние се опитваме да оценим в стрес-тестовете определени състояния, но ето, например, Bank в England, когато направихме стрес теста за нея, искахме да имаме една обща представа за това как е, са осветлени аспекти, аспектите, свързани с е, затоплянето на климата, за активите на Обединеното кралство, океаните и така нататък. Наистина трябва да има стрес тестове защото става дума за огромни авуари, за огромни активи. Освен това, трябва да има тестове и за застрахователните компании. За тях също определени катастрофи, определени състояния са важни и надзорните органи трябва да знаят какво може да се случи при определени обстоятелства. За втория въпрос – не смятам, че процедурите, които са предвидени в законодателството, трябва да се променят. Както знаете, изборът е свързан с избор в съвета и е, ЕЦБ се обръща към парламента, към Европейския парламент за мнение, така че в крайна сметка решението обаче се взема в съвета за моя наследник. Не смятам, че нещата трябва да се променят. За последния въпрос. Да, наистина. Имаше въпроси за нашата програма за закупуване. Нека тук кажа следното. Ние сме били много прозрачни по отношение на тази програма за закупуване както по отношение на държавните облигации, е, дадохме всяка информация, всякаква информация за това какво очакваме, какви са прогнозите за следващите години, <clears throat> за корпоративните облигации, които купуваме. Ние даваме възможно най-много информация, сравнена с информацията от всички останали централни банки, свързани, свързана с корпоративните облигации. Ние даваме информация всяка година и публикуваме списъка на облигации, които сме купили. Нито една централна банка го прави това но ние не казваме колко, какъв обем облигации, от кои облигации е закупен от централните банки. Защо? Ние смятаме, че трябва да се мисли за паричния резултат, за паричния ефект от покупките и не искаме да се намесваме, или по-скоро искаме да се намесваме колкото, се, колкото е възможно по-малко върху ценообразуването на пазара. Тази информация, свързана с падежа на облигациите, може да е много интересна за някои актьори, но ние не искаме да даваме тази информация, ние искаме да има информация, и да предлагаме информация, която е абсолютно достатъчно и ограничена. Ние казваме какви облигации сме купили и в какъв обем. Облигациите, които сме купили, от тях сме купили 47 издания на зелени облигации. Това е 5% от общото портфолио, от всичко, което сме закупили – 3,8% са зелените облигации от общия обем облигации, които сме закупили. Както знаете, ние купуваме и подкрепяме Европейската инвестиционна банка. Тя има е, също много голяма дейност в областта на издаване на зелени облигации. Това искам да подчертая. Това обаче не е въпрос, който ние загърбваме. И Смятам, че това, което направихме е правилното, защото ние следваме нашите цели, парични цели и те са заложени в нашите програми. Председателя, да, тук трябва да прекратим нашата дискусия. Ще продължим, защото ще имаме изслушване с предложения кандидат за вашия пост. Ще говорим за целите, за прозрачността, за целеполагането и то не само за целеполагането на а, политиката, свързана с облигациите, а и по други въпроси. Благодаря много за този обмен на, на мнение. Благодаря за всичко, което казахте и най-вече за качеството на вашите отговори. Ние винаги високо сме оценявали обмена на мнения с вас. И така, благодаря ви. Благодаря, господин заместник, председател Констанцио, за досегашното сътрудничество. Желаем ви всичко добро в бъдеще. Thank you. So, dear colleagues, let's move to next point. The agenda. И така, колеги, преминаваме към следващата точка от дневния ред, което е местонахождението на седалището на Европейския банков орган и измененията. По тях ще говорим. Имаме двама докладчици, те са на лице. Не. Point Because, uh, it's very simple one. We have some amendments to this. Имаме няколко изменения, тях трябва да обсъдим. Това е докладът Парванш Перес. И така давам директно думата на а, съдокладчиците. Господин Борхартелца. Благодаря, господин председател. Благодаря, че може да говорим по измененията. Това са доста малко изменение на брой, общо на брой 19. От моя гледна точка искам да кажа някои от нещата, които са важни за мен и за перванш. Основните моменти тук са следните – най-напред, критиката, нашата критика при вземането на решение от страна на комисията и съвета. Имаме и изискване за допълнителна информация за това как се е стигнало до решението за местонахождението на седалището и какви са били критериите при вземането на решение. Освен това, искаме да имаме ревизия на общото становище за децентрализираните агенции по принцип – и на следващо място, наш, нашето напомняне, че ние сме като парламент е, институция, която трябва да взема отношение при е, вземането на решение. На следващо място въпроса за прозрачността е важен и, освен това, трябва всичко, цялата процедура да е завършила до напускането на Обединеното кралство на Европейския съюз. Смятаме, че тези въпроси трябва да бъдат допълнително осветлени. Както казах, имаме 19 изменения към законодателната резолюция. Не всички от тези изменения да, наистина, от 5 до 19, всъщност това са общо 14 изменения. Да, мога да използвам математическите си знания за бъдеще. Така че, общо 14 изменения са към е, законодателната и резолюция, но не всички засягат преместването на седалището. няма искания за увеличение на бюджета и няма недифи... недиференцирани изисквания за заостряне на регулирането след Брексит. От моята политическа група мога да изразя подкрепата си към проекто доклада. Ние по принцип искаме преосмислене на общото становище. Подкрепяме това искане. Освен това, трябва да преодолеем националните егоизми и трябва да се съсредоточим върху нашата институционална роля, т.е. не бива да се вземат решения без нашето съдействие. На 24 април ще има гласуване тук в Комисията за започване на тристранната среща с съвета. Благодаря. първа ще има думата. Euh, euh, euh, Колегата вече каза основното. Няма да се връщам на становището на съдокладчика, тъй като вече говорихме по въпроса. По отношение на 14-те изменения, които са подадени, има такива от социалистите. Съгласна съм с голямата част от измененията им. Не с всички ден, но с голямата част. Колко изненадващо. Основното тук, според мен, е да се запази духа на доклада на съдокладчиците. А духът, който съдокладчиците е, са записали, е преместването на Европейския банков, банков орган, да бъде така, че да има добри условия на това преместване. Бюджетната комисия говореше също за това, там където е необходимо, да не се нанасят, където може да не се нанася щети на ефективността и да се припомни ролята на Европейския парламент в а, такива ситуации. Що се отнася до съвместната декларация от 2012 година? Тя не отговаря на положението такова, каквото го познаваме. И, между другото, искам да кажа нещо – Европейския парламент говори за отварянето на тази декларация и то не е случайно. Защо? Защото по принцип преди края на този мандат се създаде нова агенция. Не знам точно как ще се казва, обаче има предложение на Европейската комисия за създаване на агенция. Агенция за труда, примерно, или нещо такова която ще координира националните инспекции по труда. Така че въпросът ще бъде как Европейския парламент ще участва при създаването на критериите за организация а, на избора на място, на седалище на този нов орган. Това е важно. Това е много важно. Трябва да може максимално бързо да се включим в дискусия с съвета, за да може да има една оталожена правна рамка за напирането, за преместването на Европейския банков орган. Има политическо решение, но отвъд него, разбира се, има самото преместване. И в контекста на Брексит си мислим, че е съмнително дали ще може от първия ден да заработи тази агенция, след като се премести. Има доста изменения, мога да ги взимам на групи, но можем да подкрепим едни или други, свързани с, с различните разрешения. Има едно такова, което е свързано с седалището на институцията, което според мен е недопустимо и не може да бъде разгледано, но като социалист и съм съгласна с съдокладчика всъщност да видим дали ще направим изменения или не, дали ще приемем и коя част от измененията ще приемем. 14 изменения е, са дошли от колегите, има още 5 на съдокладчиците, те са подадени съвместни. След това имаме становища на две други парламентарни комисии, които излезе със становища Комисията по бюджете и Комисията по конституционни въпроси. В Комисията по конституционни въпроси се е опитала да се направи малко неинтересна, защото по инициатива на колегата Елмар Брок тази комисия е приела декларация. Тази декларация е приложена към документа за гласуване на седалището новата агенция по медикаментите. Може би и ние трябва да подходим по същия начин, да приемем същата декларация – е, може би ще е излишно имайки предвид това, което ние ще предложим, така че ще видим как ще включим нещата, за да не може три пъти да повтаряме едно и също, тъй като ако искаме да бъдем чути, е хубаво текста ни да е изчистен. Има изменения на бюджетната комисия, но това са само изменения, които не са свързани с законодателното предложение. Те са свързани с предложението за резолюция. Мисля, че голямата част от тях могат да бъдат прияти от нашата парламентарна комисия. Идеята всъщност тук е, че те изразят безпокойство за ефективността и ефикасността за използването на обществени средства. Thank you. I see Благодаря. От името на Сандалус, господин Луки. Да, господин председател, наистина, аз трябва да замества колегата. Той не може да бъде сред нас днес, но той ме помоли да прочеда след, следното становище от негово име. Ние сме съгласни с общата формулировка на доклада на НП. По принцип ние подкрепяме забележките, които са направени по отношение на ЕБО и ЕСМА, както и забележките по отношение на гласуването. Е, гласуване завършило с равен резултат. Коментарът ни е, че всички преосмислени е, коментари по отношение на съвместното изявление трябва да върви в посока на е, принципа на географското разпределение географското разпределение може да е в ущърб на по-малките държави членки. Това бе засегнато на предишния, при предишния обмен на мнение. ЕБО. Преместването на ЕБО във Франция. Това е решение в ущърб на други държави членки, които, в които няма агенции. Благодаря на съдокладчиците от името на моя колега, господин Клинц. Благодаря, господин председател. Аз по отношение на доклада и на коментарите мога да кажа, че съм съгласен. Съгласен съм с това, което каза Бурхард Палц. По принцип, ние като Европейски парламент трябва да изпълняваме своята институционална роля, която ни е вменена. Съветът обаче не пропуска възможност през последните години да играе ролята на по-доминиращия партньор, по-доминиращ в сравнение с всички останали институции, така че равнопоставеността е важна и е важно да бъде формулирана ясно. Еба и Ема. При за тях решението е взето и е, при това решение се вижда, че критериите не са ясни. Ако има прозрачни критерии, които ясно могат да се обсъждат, то тогава еднозначно трябва да бъде решението, а не да се взима, да се тегли жреби при вземането на такова решение. Аз съм германски депутат и въпреки това, мисля, че ЕБО трябва да бъде преместено в Словакия, например. Аз бих искал Братислава да спечели, но това не стана. В такъв смисъл разбирам това, което иска представителя на ЕКР, а именно едно по-добро представяне в, на по-малките държави членки, на по-добро географско разпределение. Не мога да подкрепя изменение 13, а именно, че една усилена роля на парламента ще намали шансовете на държавите член, на по-малките държави членки. Не, така че няма да подкрепя изменение 13, а също така и изменение 14 на госпожа Танк. Тъй като подкрепящите услуги за ЕСМА и ЕБО могат да бъдат обединени, но не да бъдат обединени услугите, които е, са предвидени за трите организации. По принцип, подкрепям доклада, с изключение, както казах, на тези две изменения 13 и 14. Благодаря ви. Uh, Словакия кандидатства за агенцията по медикаментите. Ние сега говорим за банковия орган. Не може да гласувате за Словакия. Не може всеки да прави каквото иска. Свен uh, Гиголд. Съвсем накратко. Не сме направили изменения, защото сме удовлетворени от проекто доклада. След като, прочета всички изм... Е, след като прочетах всички изменения, не мисля, че измененията са нужни. Просто може да гласуваме доклада такъв какъвто е. Но разбира се, може да приемем и част от тях, тъй като те не променят нещата драстично. Част от тях са ми интересни, но те не променят същината. Същината, според мен, е, че институционално заявяваме, че начинът по който протекоха нещата е странен. Имаше две решения, стегляне на жреби и съвета явно не гледа сериозно на закона, на буквата на закона. Имаме сходен проблем, както знаете при номинациите за ЕЦБ, където имаме институционален конфликт. Вместо да говоря по-дълго, приканвам члена да нашия председател, извинете, да информира обществеността за преговорите с съвет и еврогрупата за номинациите за ЕЦБ. Същия проблем е. Каква е ролята на парламента, когато говорим за институционални дебати? за които съвета смята, че може да вземе сам решение без нас. Нашите права са различни в тези две сфери, да, но въпросът е, гледат ли на нас сериозно и то зависи от това, колко сериозно гледаме ние сами на себе си. Това е истинският въпрос пред нас. Това е. Надявам се да гласуваме кратко. I'll, I'll you, but... Ще отговоря, но не, всъщност. Мариза, искаш ли думата? От имата на господин Пападимулис. Благодаря, Роберто. Колегата не може да е тук и се извинява. От негово име искам да благодаря на двамата докладчици за работата им. Ще изчита неговото изказване. Има решение на света по общи въпроси за преместването на Европейския банков орган. Независимо от това обаче, парламента трябва да заяви ясно е, своите възражения по вземането на решение. Като група постоянно подчертаваме как общата рамка на системата за финансов надзор трябва да бъде спазвана. Трябва обаче днес да направим така, че парламентът да има роля при избиране на седалище. Нужна е прозрачност, отчетност и информация, която по-ясно да се подава на служителите от страна на банковия орган. Нужна е прозрачност в целия законодателен цикъл. Трябва да се гарантира качественото вземане на решение, както е записано в член 295 от учредителните договори. осъждаме факта, че седалището бе определено само от държавите членки. Трябва да се гарантира участие на Европейския парламент. Искаме да се преразгледа съвместното изявление от 2012 година за централизираните агенции. Важни са критериите като географско разпро... покритие и дисбаланс. Агенциите трябва да бъдат навсякъде из Съюза. Нужна е ефикасна координация с другите агенции, както и отчетност на комисията. Работните условия или условията на труд на служителите, както и условията на живот на техните семейства са много важни, както и административния капацитет и бюджета. Независимостта на този орган и неговата независимост е изключително важна. И накрая, надяваме се да продължат дебатите по този въпрос на застаните на докладчици в сянка през едния период. Моно. Бернар Моно. Uh, е, non, j'ai pas de commentaire, monsieur. Нямам коментар. Окей. Е, thank you. Е, before giving back Предадам думата отново на докладчиците. Mm-hmm. Трябва да кажа, че съм съгласен, че всичко, което трябва да бъде казано, е казано в доклада. Казвам го като член на тази комисия. В спонтанно изказване. Е. Няма смисъл, според мен, от изменения. Докладът е добър. Ако трябва да кажа нещо, бих подсилил формулировката за параграф 4. Държавите членки сами са взели решение. Но решението е това. Те твърдят, че е било решено, но решението се взема тук. Сложни са нещата. Вие го казвате в този отличен доклад. Комисията просто прави предложение на базата на решение, взето от държавите членки. Не е ясно дали това е решение на съвета или на държавите членки. Къде е правното основание? но това е достатъчно комисията да направи предложение, без да се консултира с парламента, но за да се вземе това решение, има съвместно вземане на решение с парламента и тогава ние може да вземем друго решение. Така че ние в крайна сметка вземаме решение. Ние сме съгласни по съдържанието, но не сме съгласни с процедурата. И това е смисъла. Става дума за Всъщност, по повод ЕЦБ, тъй като зададахте въпрос. Председателя на парламента писа писмо на председателя Туск. Копие бе изпратено на председателя на съвета. Чакаме отговор. Ако отговорът не дойде своевременно, заедно ще преценим на ниво координатори какви стъпки ще предприемем. Така че наблюдаваме развитието. Докладчиците, заповядайте. Смятаме, че всичко е наред с колегата Балт. Подкрепям част от казаното от колегите, че първоначалното предложение на съдокладчиците е коректно. Единствената ми резерва е свързана с нещо, което колегите не засегнаха. Предложението на АВКО и предложението на Комисията по бюджет. Ще го включим, ще ги включим тези предложения в крайния окончателния вариант, но мисля, че може да ни дадете мандат да влезем в преговори с съвета по тази част. Yeah, okay. no. as as Доколкото разбирам, декларацията на АВКО най-общо върви в общия смисъл на вашия доклад. Така че вие ще прецените как да подходите. Добре? Графика. Ще гласуваме на 24 април тук в нашата комисия. След това в пленарната зала ще се обяви влизането в преговори на 2 май. Следващото ни заседание е понеделник, 23 април, след обяд и целия вторник, 24. Закрием заседанието.